важен. Трябва да видим как се прилага директивата за трансгранично здравеопазване в държавите членки. 40% от населението на Европейския съюз живее в погранични райони. Проучванията показват, че по-малко от 20% от европейските граждани са наясно с правата си в това отношение. В становището на комисия ИМКО ние смятаме, че е много важно – потребителите да са запознати с правата си по отношение на трансграничното здравеопазване. Необходимо е да има прекъсване от председателя. Госпожо Грапини, бихте ли забавили малко темпото? Госпожа Грапини, важно е също така европейска, да има европейска рамка за трансгранично здравеопазване трябва да съществуват национални точки за контакт и мобилността в здравеопазването трябва да съществува на практика, а не само на теория. Госпожо, господин комисар, подкрепям доклада и се надявам, че това ще бъде позицията на всички държави членки. Те също ще подкрепят. Наистина темата е важна. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Андрю Кайтис, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред бих искала да благодаря на докладчика господин Белет за този толкова важен доклад, посветен на прилагането на директивата за трансгранично здравно обслужване. Знаете, че аз съм лекар, ето защо тази директива е толкова важна за мен. Всяка година милиони европейци пътуват към друга държава членка, знайки, че могат да получат здравно обслужване в случай на нужда. Едновременно с това, други държави и членки предпочитат да се лекуват друга държава. Защо? Защото Европейската директива гарантира, че европейските граждани имат право на трансгранично здравно обслужване и имат възможност да възстановят разходите си за това здравно обслужване. Защо очевидно, че директивата е особено голямо значение за европейските граждани. От тази гледна точка бих искал да поздравя Европейският парламент за проекто резолюцията, която е подготвил. Така ще подчертая, че ние сме напълно съгласни с вас. Трябва да се предприемат действия за подобряване на прилагането на директивата. Всъщност, проекто докладът ви в голяма степен съвпада с заключенията на доклада на Европейската комисия относно прилагането на директивата. Докладът беше публикуван през септември миналата година, както добре знаете. А сега с няколко думи бих искал да ви осведомя за това какви мерки сме предприели за подобряване на прилагането. Европейската комисия разгледа мерките за транспониране на директивата в националното законодателство и установихме пет основни области на слабости и започна 25 процедури за неизпълнение на европейското законодателство поради непълно транспониране на директивата. Сега приключи първата фаза и всички производства за нарушаване неизпълнение на законодателството бяха приключени. Сега преминаваме към задълбочена оценка на прилагането, т.е оценка на мерките предприяти във всяка една държава членка. И усилите ни показват да, своите резултати, тъй като някои държави членки вече промениха своето законодателство в интерес на пациентите. Но държа да ви уверя, че Европейската комисия ще продължи диалога си с държавите членки, за да гарантира възможно най-добро прилагане на директивата. Скъпи членове на Европейския парламент. Директивата оставя на държавите членки доста голяма свобода на а, осмотрение при транспонирането на директивата. За съжаление, обаче има очевидна дискриминация в някои случаи към пациентите, които търсят здравно обслужване в друга държава, членка на Европейския съюз. Често пациентите са изправени пред е, много сложни административни процедури преди дълго и тежко лечение в чужбина. Ние искаме да сложим край на този вид несправедливи е, форми на дискриминация. Ето защо започнахме производства срещу две държави членки по отношение на националните разпоредби за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване. Държа да подчертая усилията, които бяха направени за хармонизация на системите за възстановяване на разходите. Призоваваме държавите членки да пустят своите административни процедури. Европейската комисия също така продължава да се бори с недостатъчната освободоменост на гражданите с техните права. Съгласен също така с пропорите, които се прави в вашия доклад, а именно държавите членки да предоставят нужните финансови средства за доброто функциониране на националните звена за контакт. Могат да ви уверя, че Европейската комисия ще продължава да подкрепя националните звена за контакт. Като ще има и инструмент за подкрепа на националните звена на контакт, който ще бъде създаден след няколко месеца. Целта е да се подобри ефективното функциониране на националните звена за контакт, за да могат те да предоставят конкретни а, сведения за а, своите права. Също така насърчаваме сътрудничеството да държате членки, особено в пограничните региони. В това отношение подкрепяме мер... мерките и мрежите за свързване на здравните институции в пограничните граници. И за целта е много важно да се подчертае, че бяха създадени първите 24 референтни мрежи. Но и тези мрежи са изправени пред сериозни слаб... трудности, особено при интегрирането им в националните системи за здравеопазване. Ето защо ви благодаря за призива ви към държавите членки да предоставят подкрепата си за европейските референтни мрежи. Благодаря ви и за подкрепата за електронното здравеопазване. Миналата седмица Европейската комисия прие препоръки за европейските здравни досиета и възможността за техният обмен. По този начин пациентите ще имат възможност по безопасен начин да пренасят своите електронни досиета през граници и се радвам, че Финландия и Швеция започнаха успешно да обменят здравни усети по електронен път. По този начин ще се подобрят достъпа до здравеопазване за пациентите. Уважаеми на Европейски парламент, вашия проект доклад значително допринася за дебатът за трансграничното здравно обслужване. Чакам с търпение окончателния вид на доклада ви и мога да ви уверя, че Европейската комисия ще разгледа много внимателно препоръките, които правите в него. Единомислието ни по този въпрос ще ни помогне да постигнем конкретни резултати, защото всички европейски граждани ще се възползват от възможността за предоставяне на трансгранични здравни услуги с цели Европейски съюз. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказващите с името на политически групи. Господин Бушой за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Белец за доклада му. Поздравявам го с него. Директивата допринася за това разходите на гражданите да бъдат възстановявани във всяка държава членка. Това е изключително важно за пациентите. Внесох своите изменения. Подкрепям доклада. Преди да стана член на Европейския парламент, работих при прилагането на директивата в Румъния – и при транспонирането й. Сега са налице административни мерки, които да премахват пречките пред трансграничното здравно обслужване, например по отношение на издаването на разрешение или възстановяването на разходи. Много граждани не са запознати с правата си в тази област, но това са основни права Комисията трябва да работи за адекватното прилагане на директивата в държавите членки. Господин Велкен, от името на социалистите и демократите. Уважаема госпожо председател, нека първо благодаря на докладчика господин Белец за много доброто ни взаимодействие. Що се отнася до целта по това досие, има съгласие по между ния, именно, че основната цел е благото на пациентите, както и възможността им да получат трансгранично здравно обслужване. Прилагането на директивата до сега обаче показва, че продължава да има проблеми в това отношение. А с тази директива искахме да предоставим на пациентите достъп до безопасно и висококачествено здравно обслужване през граница, както и за възстановяване на разходите след това. Очудващо е, не бихме могли да обясним на нито един гражданин, че 26 от общо 28 държави членки толкова са се забавили при транспонирането на директивата, че срещу тях е била образувана е била процедура за нарушение. По данни на Евробарометър, 20% от гражданите изобщо не знаят, че имат възможност за трансгранично здравно обслужване. Две години след влизане в сила на директивата, са били много гражданите, които не са били запознати с правата си. Но за да може човек да си реализира правата, трябва да е запознат с тях. Сложно е да се предоставя информация в общоевропейски план. Към момента резултатите в това отношение не са задоволителни. Много важна роля в това отношение могат да изиграят националните звена за контакт, които да предоставят общо достъпна и лесно разбираема информация. Поради това е необходимо националните звена да си взаимодействат помежду си. Получаването на информация е основна предпоставка за реализирането на правата. И именно това изискваме в доклада. В името на защитата на потребителите трябва да има повече прозрачност и яснота по отношение на доставчиците на услуги. Трябва да е ясно по кои услуги могат да бъдат възстановени разходите. Комисията с право заяви, че има още много какво да се направи във връзка с възстановяването. И накрая, за моята политическа група е важно в приложното поле на директивата да се включат и ваксините, има заболявания, които бихме могли да изкореним с помощта на ваксините, но които се завръщат, което е тревожно. Затова мисля, че ваксините трябва да влязат в обхвата на текста. Госпожа Крупа. Dziękuję bardzo. Transgraniczna opieka zdrowotna mogłaby być wielką szansą. Благодаря. Трансграничното здравоопазване е чудесна възможност на пациентите, които пътуват, да получат лечение. Здравеопазването обаче все пак остава в ресора на държавите членки. В резултат много хора от пограничните райони се възползват от съседни държави. Други пък пътуват до държави, където условията са по-изгодни. Много от нашите а, пациенти нямат възможност да се възползват от скъпо лечение. Естествено, необходимо е всички пациенти да бъдат информирани. За това ни трябват националните точки за контакт. Но това, към което трябва да се стремим, е да помогнем и на хората, които страдат от редки заболявания. Това не е голям а, брой а, пациенти, но все пак а, при тях условията са по-специфични. Трябва да разпространим информация а, за леченията, а, които са специално разработени за редки заболявания. Трябва да се погрижим и за прекалено скъпите а, лекарства. Колкото до а, епидемиите, там пък трябва да работим в посока по-голяма степен на вакциниране в държавите членки. Благодаря. E. Благодаря ви, господин Селимович. Има думата от името на АОД. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви и на докладчика, и на докладчица в сянка за отлично свършената работа по този доклад. Европейското трансгранично здравно обслужване става все по-важна тема заради свободата на предвижване на европейските граждани, което е нещо чудесно. То защо и ние сме длъжни да подобрим трансграничното здравно обслужване и да подобрим слабостите там, където има такива. Една от основните елементи, които трябва да бъдат подобрени, е прозрачността на информация, която се предоставя на гражданите. Ако не знам дали ще ми възстановят разходите, ако не знам на какъв вид здравно обслужване имам право, няма да се осмеля никога да отида в болница в друга държава членка. Едновременно с това имам. То защо имаме нужда от подобряване на механизма за прозрачност и механизма за обжалване, защото в противен случай нашите съграждани никога няма да се осмелят да посетят болница в друга държава членка. Електронното здравеопазване е добър отговор на предизвикателствата, които си пред нас. Би могло да бъде добър отговор, ако обаче за целта го подобрим, така че да стане възможност за прилагане на практика. Благодаря ви. От името на Бедната телевизия, имате конечна за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Нека и аз благодаря на колегата за отличния му доклад. Определени групи пациенти, най-вече страдащите от редки заболявания, могат да получат най-добри здравни грижи през граница. Редките заболявания са проблем, който не може да се реши само на ниво отделни държави членки. Трябва да се използват ресурси в общо европейски план. Трябва да Работим и по-активно за премахването на административни и други пречки на ниво държави членки. Това са пречки пред трансграничното здравно обслужване. Освен това, трябва да се използва по-широко и Европейската здравноосигурителна карта. Приветствам и уеднаквяването на изискванията за вакциниране в Европейския съюз. Това предложение е важно, особено сега, когато някои региони са засегнати от заболявания, за които мислехме, че отдавна вече сме елиминирали. Освен това, трябва да вземем предвид и външни фактори, които се отразяват отрицателно върху трансграничното здравно обслужване. Имам предвид тъй наречения паралелен реекспорт на лекарствени средства. Това се отразява неблагоприятно върху по-малко развитите държави членки. Благодаря ви от името на Зелените. Задам на думата госпожа Мец. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин Белет, за отлично свършената работа. Едва 17% от европейските граждани са наясно с, с своите права на трансгранично здравно обслужване. Ако искаме да подходим сериозно към прилагането на възможностите за трансгранично здравно обслужване, трябва преди всичко да подобрим функционирането на националните звена за контакт. Възможността за съвместна работа в трансграничен аспект ни прави по по-силни в областта на научната е, изследователската дейност или по отношение на редките заболявания. Затова се борим в рамките на европейските референтни мерки и за да създадем специализирани центрове за 30 милиона европейски граждани, които страдат от редки заболявания. Да, имаме нужда и от контрола за начинът по който се предоставя здравното обслужване, и като се фактурира и като се възстановяват разходите, за да се избегне всякакъв вид злоупотреба. Но едно е сигурно, пациентите трябва да са в центъра на интереса ни и трябва да могат да се възползват от цялостно здравно обслужване и да са наясно със своите права и начин по който могат да се възползват от тях в Европейския съюз всеки човек, включително и бездомните и хората без документ самоличност имат възможност и право преди всичко на адекватно здравно обслужване. Госпожа Мелин от името на НС за една минута. Благодаря ви, госпожо председател здравната мобилност или по-скоро възможността за европейските граждани, които пребивават по законен начин, да могат да свободно да се движат в Европейския съюз, когато няма економическа стагнация и безработица, трябва да може да се осъществява по възможно най-безпроблемен начин. Ето защо директивата от 2011 година с различно здравно обслужване е важна. Методите за възстановяване на разходите трябва да остане национално правомощие. При все това имаме нужда от по-добра координация, за да се гарантират безопасни и равнопоставени възможности за предоставяне на здравни услуги във всякъде. Правото на здравно обслужване съществува в някои страни в Европа от 200 години Не и трябва да го отстояваме. Едновременно с това не бива да се насърчават злоупотребите под формата на фиктивни искания за здравно обслужването. Защо искаме създаването на централизиран регистр за страдащите от здравни заболявания и пълна прозрачност, за да се избегне всякаква форма на злоупотреба. Благодаря, господин Петър, не има думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегата Иво Белет за отличния му доклад. Гражданите изискваха подобен документ. А що се отнася до самата директива, то съдът постанови, че европейските пациенти имат право да получат здравно обслужване в страна различна от родната си и след това да им бъдат възстановени разходите. Мнозина пациенти нямат достъп до необходимото им лечение – освен това, ако им бъде предоставено през граница, след това се натъкват на проблеми с здравната си осигуровка. Не им се възстановяват разходите от здравните каси. Директивата е на лице, просто трябва да бъде прилагана. Трансграничното здравно обслужване ще бъде възможно само при това условие. Госпожа Дали. Е, комисарио, Госпожа Дали, благодаря. За мен една от основните ползи това е достъпа до здравеопазване в която и да е държава членка. Както и правото за възстановяване на разходите на полученото лечение. Това право е все по-важно, тъй като живеем във време на а, все по- а, ускорено развитие и промяна на обстоятелствата. Всеки трябва да има равен достъп до всички системи на здравеопазване. Това въжи за всички граждани, където и да се намират те. За да се случи това обаче, необходима ни е съответната рамка. Трябва ни по-засилено сътрудничество в най-различни сфери, които са свързани с медицината и здравеопазването. Например, искам да спомена електронното здравеопазване, както и лечението на редки заболявания. Тук не става дума за това, което трябва да направи една или друга държава членка. Това засяга всички държави членки. Тук става дума за Европейския съюз и неговата добавена стойност. Ето и същинския въпрос обаче – колко от нашите граждани са наясно с правата си, колко знаят, че им се полага възстановяване на разходите, когато получат лечение извън собствената си държава. И последно, държавите членки трябва наистина да направят необходимото, за да са информирани гражданите и да бъде улеснено лечението, което те имат нужда да получат. Благодаря. Благодаря, господин Магес, имате има за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Правото на трансгранично здравно обслужване е сред основните права на европейските граждани. Това право дава възможност на някои е, пациенти да се лекуват в други държави, членки на Европейския съюз. Например, да се подложат на терапии или лечения, които не са на разположение в тяхната държава членка по происход. Очевидно е, че трябва да има възможност да установяване на разходите на тези пациенти, но сега положението се промени, тъй като пациентите предпочитат а, да избират държавите, където лечението стра... струва на течението най-ефтино. А между другото, има един въпрос към вас, господин Адрокайти, се свързан с гръбната епидемия, която отне живота на трат 39 човека в Гърция. Това беше една ужасна гръбна епидемия, така че бих искала да ви попитам дали гръцките власти са се обърнали а, с моба за помощ към Европейската комисия и дали имате някакви мерки за преодоляване на достига на вакцини за, за, срещу грип в страната. Господин Петикайни има думата за една минута. rajat ylittävät terveydenhuoltopalvelut ovat tulevaisuudessa трансграничното здравно обслужване ще придобива все по-голяма значимост в бъдеще от гледна точка на здравето и благосъстоянието на пациентите, както и тъй като все повече намаляват ресурсите. Трябва да се гарантира възможно най-високо качество на здравното обслужване на пациентите на национално равнище трябва да има ресурси в полза на онези, които най-много се нуждаят от грижи. Благодаря на господин Белет, както и на комисията за активната им работа. Срамно е, че толкова много държави членки не са транспонирали надлежно директивата или че не са информирали гражданите за правата им. Срамно е също така, че на гражданите не се възстановяват разходите за трансгранично здравно обслужване. Това е недопустимо. Играят се политически игри с здравето на гражданите. Затова и трябва да действаме колкото се може по-бързо. При необходимост държавите членки трябва да бъдат подведени под отговорност. Госпожа Кабезон Руис. Благодаря, госпожо председател. Говорим за трансгранично здравеопазване. То е свързано с свободното движение, един от основните принципи на Европейския съюз. Трябва да демонстрираме, че а, мобилността и здравеопазването сред, сред нашите ценности. Те са взаимосвързани. Естествено, а, има и определена а, конкретика във всяка държава членка – което а, прави а, този, тази директива доста а, трудна, но а, тя все пак е амбициозна. За да успее директивата, ние трябва да гарантираме, че всички държави членки а, изпълняват нейните разпоредби. Няма какво да а, се случи, освен ако държавите членки не се ангажират с изпълнението на директивата. Затова аз мятам, Председателката прекъсва оратора. Моля да забавите темпото. Госпожа Кабезон Руис. Европейската здравна карта е изключително важна. Не бива да пренебрегваме и нуждите на пациентите и а, онези, които биват подложени на дискриминация. Трябва да гарантираме равен достъп до здравеопазване и на студентите, и на командированите работници а, навсякъде в Европейския съюз. Трябва също така да а, осигурим признаване на съдържанието на рецептите. Една от основните цели на а, комисията би следвало да бъде а, подобряване също така и на статистиката в здравеопазването. Смятам, че системите за здравеопазване са единствения инструмент, който да бъде източник на адекватна статистика. Това е голям мащабен проект, който започва да се прилага те първа и смятам, че наистина е необходимо да осигурим ангажимент от страна на всички държави членки. Благодаря. Господин Герике, госпожо председател, уважаеми колеги, Докладът за прилагането показва, че постигна сериозен напредък при трансграничното здравно обслужване. В рамките на Европа можем да гарантираме законосъобразността. В, ня... в някои случаи, като редки заболявания, трансграничните здравни обслужвания са най-доброто решение. Не бива бюрокрацията да се да представлява пречка за предоставянето на нужното лечение. Ето защо националните звена на контакт играят много важна роля. именно те трябва да осведомят какво се граждани за тяхните права съгласно директивата защо Европейската комисия трябва да предприеме кампания за осведомяване на гражданите за съществуването на националните звена за контакт. Едновременно с това тяхното функциониране трябва да се подобри чрез предоставянето на по-добре подготвена информация. Европейската комисия трябва да подготви модел за следване който да гарантира, че останалите за на контакт предоставят по възможно най-разбираем начин информация на гражданите за техните права. Благодаря, господин Лизи, има думата за минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Когато някой има рожден ден или пък на нова година, си пожелаваме разни неща. Пожелаваме си най-вече здраве. Затова и опазването на здравето трябва да се ползва с по-голям приоритет в политиката и на европейски план. За НП тази тема е от основно значение. Наскоро по предложение на нашия председател Манфред Вебер изготвихме документ за мерките за борба срещу рака. Имам и лични съображения по тази тема. В този документ заявяваме, че трябва да направим всичко, което е по силите ни, така че след 20 години вече никой в Европа да не умира от тази ужасна болест. Излизаме в документа с редица предложения. Наред с това благодарим на комисията за това, че постави акцента върху борбата срещу рака, най-вече срещу рака сред децата в центъра на вниманието си в стратегическия си документ. Благодаря на Иво Бенет за доклада му. Надявам се, че той ще се ползва с широка подкрепа по време на гласуването. Държавите членки не бива да мислят късогледо само от гледна точка на финансовите разходи. Пациентите трябва да са в центъра на вниманието ни. Държавите членки най-сетне трябва да отворят очите си за нуждите на пациентите. Господин Фария. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Иво Белет за отличната му работа. За съжаление, в областта на здравеопазването се прилага принципът на субсидиарност. Директивата е от 2011 година. От тогава е в сила, но тя не е краят на процеса. Немалко граждани не знаят какви са правата им или не се възползват от тях, тъй като не се осмеляват да го направят. Председателката моли оратора да забави темпото. Важно е за граждани, за държавите членки да дадат възможност на гражданите, например когато страдат от редки заболявания, да се лекуват през граница. Трябва да работим за предоставянето на по-добра информация на гражданите. Идеята за специализирани центрове, работещи в областта на редките заболявания, е много добра. Изключително важна е и цифровизацията но в момента всички тези действия са изправени пред бюрократични пречки. Важно е също така в цяла Европа да се провеждат програми за иммунизиране. Важни са също така и грижите за бременните жени. Господин Хетман. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги. Приветствам факта, че в Европейския парламент се обсъжда прилагането на директивата за трансгранично здравеопазване. Съгласен съм с докладчика. Осем години изминаха откакто директивата беше приета и хората все още не са наясно, че могат да се лекуват и да възстановят разходите си в друга държава членка. Институциите на Европейския съюз трябва да работят заедно с държавите членки. Необходими са кампании за информираност на национално ниво. Необходимо е хората да са наясно със съществуването на националните точки за контакт, които осигуряват а, необходимата информация. Трябва да премахнем пречките от административно естество, защото те пречат на прилагането и транспонирането на директивата. Възстановяването на разходите също така трябва да се ускори като, като процедура. Благодаря. Госпожа Ваутманс. Днес обсъждаме важна тема, а именно трансграничното здравно обслужване. Благодаря на колегата Белет за отличния текст, който е изготвил. Тази директива действително е много важна и трябва да се заемем с нейното прилагане, тъй като 20% от европейските граждани, съгласно почване на Евробарометър, не са наясно с правата си. Ето защо преди всичко трябва да се постараем да осведомим гражданите за техните права и че основната ни цел е те да имат достъп до възможно най-добро лечение. Когато човек е болен, единственото, което го вълнува е как да оздравее. И ние сме тези, които трябва да се погрижим е, за това гражданите ни да могат да се вълнуват само от тази тема. Административното бреме очевидно е прекомерно. Ето защо трябва да има обслужване на един гише за гражданите. Това е най-важното. Да им се предоставят надежни и ефикасни данни. Благодаря, господин Петидеус има думата. Мадам ла президент, е, благодаря, госпожо председател. Несъмнено, здравето е най-ценното ни благо и трябва да направим всичко възможно, за да го опазим. Директивата за трансграничното здравно обслужване ще даде възможност на мнозина да получат здравни грижи не само у дома си, но и в редица други държави членки на Съюза, най-вече в съседни народните им държави. Затова трябва да работим за улесняване мобилността на пациентите. Можем да го направим, като премахнем многото бюрократични пречки, както и като определим процедурата за възстановяване на разходите. Трябва също така да положим усилия и в борбата срещу измамите. Трябва да работим също така и за борбата срещу по-разпространените заболявания. Благодаря ви, госпожо председател. Аз живея в един граничен регион на границата между Белгия и Германия. Много белгийци се лекуват в Германия. Поне в миналото нямаше затруднения в това отношение, тъй като действаше едно споразумение, според което белгийските пациенти можеха без проблеми да получат специализирано лечение в Германия. Сега вече няма такава възможност за белгийците. Пациентите не се интересуват от това какви формалности трябва да бъдат уредени между здравните каси, например след като са получили вече лечение. Пациентите се интересуват само от това да се погрижи за тях най-добрият лекар и да го направи народния им език. Говорим за това, което не функционира между отделните държави, но нека поговорим за това, което вече е сработило. Примерът, който ви цитирах е един чудесен пример за такова сътрудничество партньорство, комисията трябва да го насърчава, а когато не работи то на доброволен принцип, трябва да го направи задължително. Господин Кели. Е, Здравето е богатство и това действително е така. Нищо не струва повече от здравето. В съвременното общество с развиваща се економика трябва да направим всичко, за да могат гражданите ни да имат достъп до здравеопазване максимално лесно. както достъп за новозаболелите, така и за онези, които страдат от хронични заболявания трансграничното здравно обслужване, поради това е толкова важно. Хората желаят да имат повече информация, за това информационните кампании, кампании са толкова важни. Защото има на разположение помощ, но е трудно да се достигне до нея. Колегите работят в тази област отдавна особено в областта на борбата срещу раковите заболявания, епилепсията и други. Така че трябва да направим всичко възможно, за да подпомогнем гражданите. Искам да поздравя Иво Белет в качеството му на докладчика. С това ще приключим дебата преди да... Но първо ще изслушаме комисаря. Благодаря. Госпожо председател, с удоволствие ви изслушах всички вас и ви благодаря за изказванията. Позволете ми да повторя още веднъж, че сега е дошъл момента всички ние, предвид кампанията, която се прежда в Европейския съюз, тъй като предстоят парламентарни избори и тази тема е на преден план. И тази кампания, аз тук имам предвид най-вече у нези, които са готови да представят програмите пред избирателите. Разбира се, има и стълкновение, що се отнася до тълкуването на субсидиарност. Ако се обърнете към държавите членки и ги попитате за медицинското обслужване, те ще кажат, че това попада в рамките на националните правомощия но след провеждане оценка ще видите, че има съпротива да се прави повече на европейско равнище. Защо? Защото погрешно се тълкува субсидиарността. Ако вие нямате възможност да помогнете на хората да постигнат високо ниво на здравно обслужване по някои редки заболявания, то тогава решението е презгранично лечение. Но как да преодолеем тези нагласи? Това е големия въпрос, на който трябва да отговорим. Не е достатъчно да имаме различни платформи, национални точки за връзка. Така че трябва да обсъдим това. Високо оценявам факта, че споделяме едни и същи цели, що се отнася до здравеопазването за европейските граждани. И този вид конвергенция е много важна за постигане на напредък и преодоляване на пречките пред здравното здравните грижи. Имаме основни стълбове по отношение на ценообразуването, обмена на данни, административните процедури, предоставянето на информация, както и много други теми. Уверявам ли, че комисията много внимателно ще обмисли как тези препоръки да бъдат придвижени и да се стигне до приемане. Още веднъж ще подчертая, че Комисията ще предприеме целенасочени действия и духа на директивата да бъде съхранен. Приканвам всички държави и членки да въведат мерки, с които да премахнат дискриминацията спрямо пациентите. И в заключение още веднъж ще благодаря на комита... Комисията по, за околната среда за тяхното становище и конкретно благодаря за приноса на председателя на комисията, заместник председателя на комисията и докладчика господин Белета също така благодаря и на докладчиците в Сянка. Всички те допринесоха много за този дебат, за да стигнем до практически решения за достъпността и поносимостта с оглед на цените на тези здравни грижи. Извинете ме, но имаше един въпрос от господин Мариас за грипа в Гърция. Знаем, че имаме достатъчно вакцини да се противопоставим на сезонните заболявания, но проблем е, че хората не се вакцинират. Ваксините са на лице. И всъщност гръцките власти са тези, които трябва да направят повече относно осведомеността на населението. Но проблема е в кампанията, която не се провежда. Моля ви, проведете кампания в полза на вакцинирането. Председателя. Благодаря, господин Белет, с което приключваме дебата. Благодаря за този дебат. По това, което беше казано от господин Мариас, бих искал да допълня, че групата на ЕКР се противопостави на споменаването на въпроса за ваксините в този доклад. Колеги, мисля, че постигнахме широка подкрепа на този доклад за доброто прилагане на директивата. Господин комисар, аз високо ценя, че вие казахте, че ще се направи повече за упростяване на процедурите и също за укрепване на точките за контакт, които са изключително важни. Ние ще подкрепим вашите усилия. Надявам се, че всички чуха посланието ви, че ролята на евродепутатите е да поставят високо в дневния си ред този въпрос и то не само преди изборите, но и след тях. В много случаи става дума за хора, които живеят по-скоро в пограничните райони, които се ползват от тези трансгранични услуги, но също има възможности за лица, които страдат от редки заболявания и биха могли да намерят по-нескъпо струващо лечение. Нашата цел е да работим за благоденствието на европейските граждани. Петър Лизер и други споменаха, че не става дума за повече пари, а по-скоро за правилно прилагане. Нека да използваме този инструмент, тази европейска директива за добро сътрудничество на европейско ниво. Госпожо председател, позволете ми да благодаря най-искрено на Мария Грапини като съдокладчик от ИМКО, както и на докладчиците в Сянка за отличното ни сътрудничество. Благодаря ви. С това приключихме дебата. Гласуването ще бъде след малко. Без да се бавим повече, само ще оставим малко време, за да се сменят местата комисарите и преминаваме към разискването на доклада на госпожа Бонафе за минимални изисквания за повторно използване на водата. Госпожа Бонафе, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да изкажа сърдечна благодарност на докладчиците в Сянка за техния принос към тази важна дискусия през последните месеци. През 2017 година глобалното водочерпене беше около 6 милиарда кубически метра и предполагаме, че до края на столетието това количество ще се удвои. Виждаме, че има нарастваща световна конкуренция по отношение на водоснабдяването и използването на водните ресурси. Това ще се отрази върху економиката, върху общините и върху системите, от които зависят тези общини и градове. Търсенето ще нараства и също времено има и въздействие на климатичните промени, което става все по-очевидно. По тази причина ние ще трябва да очакваме увеличаване на районите, които са засегнати от суша. По тази причина трябва да се занимаем с темата коректно и ефективно управление на водните ресурси. Водата е много ценен ресурс и мога да посоча, че Европа не е сух континент, обаче, въпреки всичко, темата буди загриженост поне за половината от населението в Европа. Тук също искам да спомена някои данни. Недостатъкът на водните ресурси е феномен, който засяга около 11% от европейското население и 17% от територията на Европейския съюз. От 1980 година имаше все по-дълги периоди на засушаване и те стават все по-тежки, като водят до вреди в размер на милиарди евро. През 2017 година имаше много сухи периоди и виждаме колко високи са економическите загуби от това. Това се отрази върху въздействието оценката на въздействието от страна на Европейската комисия. Например, в Италия има много райони засегнати от сушата. Това ще продължи като тенденция. Недостигът на воден ресурс засяга не само южните райони на Европейския съюз, засяга целия Европейския съюз. Така че трябва да намерим добро решение в Европейския съюз, за да се грижим за благосъстоянието на гражданите и опазването на околната среда. Трябва да се спазват принципите на кръговата економика. Това е новият модел на развитие в Европа. Той се отнася и за водните ресурси, економия на водни ресурси, повторно използване. Това са важни инструменти, както и всички нормативни инструменти, които дават възможност за инвестиции в този сектор. Ние вече имаме рамковата директива за водата, където се уреждат е, въпроси като пречистване на отпадни води. Това е изключително важно за общините, обаче там липсва точна нормативна уредба как точно трябва да се уреждат тези дейности. Европейската комисия представи някои препоръки, от които е видно, че има потенциал до 2025 година за економии от 6 милиарда кубически метра, сега са само 1,1 милиарда кубически метра годишно. Това показва какъв потенциал може да се използва в тази сфера. Комисията по околна среда с голямо мнозинство прие регламента, който се предложи и подкрепяме идеята, че част от мерките трябва да се включат в кръговата економика. В предложението на Европейската комисия става дума за целите на кръговата економика. Там има хармонизирани разпоредби които предвиждат еднакви стандарти за безопасността на храните, за стоките, които се предлагат на вътрешния пазар и мога да посоча, че в комисията ние подкрепихме общите насоки на комисията. Там става дума за конкретни национални закони, като в Италия, Франция и Испания. Но като Европейски парламент ние смятаме, че е необходимо да внесем някои изменения, за да може този нормативен акт да бъде по-ясен. Става дума за дефиниция на понятия и роля на отделните участващи органи и заинтересовани страни, например в управлението на риска. Сега по подробностите. За нас, например, беше важно да установим кои са основните заинтересовани страни при повторното използване на битови води, кои са операторите и крайните потребители. И освен това, е, водоразпределителната мрежа и нейните оператори, които отговарят за повторно използване на пречистени отпадни води. Тук сме използвали резултати от изследвания и сме въвели някои параметри за салмонела, за да се погрижим за безопасността на гражданите. Освен това, мерки за изостряне на вниманието, те са изключително важни. Важно е да се правят економии на вода и битовите води не трябва да вредят на човешкото и животинското здраве. Имахме вече първо четене и се надяваме, че съветът скоро ще излезе с нови насоки, така че парламентът да може да влезе в преговори и да можем да приемем тези важни нормативни мерки. Господин Вела. Много уважаеми депутати, най-напред благодаря на Симоне Бонафе и на докладчица в Сянка за усърдието, с което работиха по въвеждането на минимални изисквания за използването на вода. Работата на Европейския парламент ще бъде отрешаващо значение по по-нататъчното до усъвършенстване на това досие по време на преговорите. Както Симона вече каза, водата е изключително ценен ресурс. Тя е жизнено необходима за всички ни, независимо дали става дума за индустрията, за земеделието или други начини на използване. Една трета от Европейският е, съюз вече страда от затруднения с водоснабдяването през цялата година. През лятото на 2018 година ние видяхме, че напрежението по отношение на снабдяването с вода е проблем за много държави членки, дори и за онези от тях, които обикновенно нямат проблеми с недостига на вода. И с засушаването. Тези проблеми ще се задълбочават най-вече поради изменението на климата. Заедно с економиите и други мерки за ефективно използване на водата, водите могат да изиграят основна роля по решаването на тези проблеми и в съответствие с интегрираната политика за управление на водите. Предложението, което ние обсъждаме днес, е свързано с преработката на битовите води, които могат да бъдат използвани за напояване в земеделието. Така се удължава полезния живот на водите, като един отпадъчен продукт се превръща в ресурс. И това е в съответствие с разбирането за кръговата економика, нещо по което комисията работи активно. Целта е да се улесни освояването на водите в земеделието, там където това е уместно и безопасно и там където то е економично. С оглед на това да облегчим затрудненията с водоснабдяването и да защитим здравето на потребителите и околната среда. Хармонизираните минимални параметри ще подпомогнат плавното преминаване към използването на този принцип и ще създадат нови възможности за операторите, а също така и за тези, които доставят технологични услуги. Европейската комисия е благодарна на Европейския парламент за ангажираността по тази тема и за бързата разработка на предложението. Европейската комисия очаква с нетърпение по-нататъчните градивни дискусии. Благодаря ви. Госпожа Петер, за една минута от името на комисията Агри. Благодаря. Благодаря. Целта на това законодателно предложение е да се запълни една празнина в правото на Европейския съюз. Водата е най-ценният ресурс, но е поставена пред, под по-силен натиск поради човешката дейност и климатичните изменения. Затова е важно да се обвържи обработката на отпадни води с прилагането на различни политики, като тази за кръговата економика. Обхватът на Първоначалното предложение за повторно използване на водите сега е разширено и сега са включени и други области, освен селското стопанство. Като докладчик за становище от името на комисията Агри искам да посоча, че селските стопани вече са задължени да изпълняват строги изисквания според регламента за храните. Този регламент сега ще позволява на селските стопани да използват отпадни води, без да натрупва допълнителни разходи. Благодаря, господин Гамбюш. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, искам да благодаря най-напред на госпожа Бонафе за работата и по този доклад, за доброто сътрудничество между докладчиците в Сянка. Регламентът, който ще гласуваме, не трябва само да доведе до устойчиво използване на водите, а и да обхване още един аспект на кръговата економика, въпреки че се ограничава обхвата до използването на тези води в селското стопанство. Извинете, господин Гамбиус, изглежда, че няма английски превод. Съжалявам, можете да продължите. Въпреки, че в регламента се ограничава до използването на водите за земеделски нужди, се посочва, че и други области могат да бъдат включени, като, например, промишлеността. Искам да подчертая съвместното финансиране чрез програмата LIFE за един проект в петрохимическата индустрия в Тарагона. Следва да се има предвид, както каза и комисаря, че през 2300 ще изпитваме недостиг на води в Европа. Има някои държави членки, които не забелязват този проблем. Съвета трябва да разбере, че това, което засяга сега страните от Южна Европа утре, може да засегне всички европейци. Затова считам за необходимо в бъдеще комисията да умисли да се промени регламента в директива, за да може веднъж за винаги да не действаме адхока, а изпреварващо и с повече предвидливост. Благодаря госпожа Ела Сендър за една минута от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря най-сърдечно на докладчика госпожа Бонафе като експерт Както се вижда от текста за кръговата економика, сега тя работи и по въпроса за повторно използване на водите. Що се отнася до Испания, ние имаме дълга история на нужда от вода, тъй като използваме водите повторно в най-голяма степен и трябва да се даваме сметка колко важно е да имаме гъвкави, гъвкави регламенти, защото общините в Испания са много разнообразни, имат различни потребности. Благодаря на госпожа Бонафе да отчете тези потребности. Този регламент ще бъде особено важен господин Вела, така или иначе обаче трябва да а, има директива за замърсените почви. Кога се предвижда да има такава директива в Европа? Защото проблема с водите започва от почвата. Благодаря ви, че спазихте времето за изказване. За минута и половина от Алде господин Хюитема. Благодаря, госпожо председател. Това е много важен доклад. Миналото лято ние бяхме свидетели на засушаване. Питейните води не са нещо, което се разбира от само себе си като ресурс и за това е интересно да търсим альтернативи за напояване за нови източници на подпочвени води. Повторното използване на води тук е, може да бъде важен принос. 6,6 милиарда, кубичес, милиарда кубически метра са на разположение. Имам предвид за преработени води, пречистени води и това е много важно за гарантиране на човешкото и животинското здраве. Също така и в духа на устойчивото развитие е важно водата да се използва повторно, така както и другите ресурси. Но има и някои други ефекти. Има някои държави членки, които използват повторно пречистени води. В сферата на вътрешния пазар е важно да въведем европейски правила за това изделията, които се произвеждат в тези страни, са произведени с повторно използвани води. А има и държави, които все още не прилагат тези правила. За да се избегнат проблеми, свързани с здравеопазването и конкурентоспособността, ние трябва да уредим този въпрос на европейско равнище.